Добро утро, започваме с работата. Поздравявам ви с добре дошли. Моля, заемете местата си, за да започнем. Проекта на дневния ред за днес беше изпратен на 20 октомври по електронната поща. Езиците, на които може да говорите и слушате, също са дадени. Предава се по интернет заседанието. Предадоха ми току-що, че председателя на Сметната палата Калдера ще закъснее днес. Председателят на парламента ми го съобщи, за това бяхме помолили да изместиме представянето на отчета на Сметната палата на Европейските общности. Започваме с годишните консолидирани окончателни четводни отчети за бюджетна година 2008. Благодаря на господин Филип Таверн. Дам му думата. Благодаря. Благодаря. Дами и господа евродепутати, аз започнах работа на този пост на 1 юни тази година, защото предшестващият ме на поста бе назначен на нова длъжност. И за 2009 година всъщност отчета е с крайна дата, края на май. Този консолидиран отчетен доклад включва активите и пасивите в края на годината, както и резултата от економическите резултати, плюс съответните обяснителни бележки, придружени от консолидираните сметки. За четвърти път този доклад се изработва съгласно счетоводните правила от 2005 година. Те организират нещата така, щото се отразяват плащанията и постъпленията – 39 организации бяха аудитирани и три други асоциации. Плюс три европейски агенции за химическите продукти, за енергетиката и екзекутивна изпълнителна агенция по транспорта. С влизането в сила на Лисабонския договор ще ни се наложи да анализираме периметърът, обхващащ тези консолидирани сметки, който обхваща освен всички европейски организации и някои допълнителни организации и изпълнителни агенции. Разходите в голяма част от сферите предимно в а, е, земеделската култура, структурни, земеделското стопанство, структурните фондове и енергетиката, възлизат на повече от 1 милиард и са отчетени при правила, които вече са променени с оглед на новите счетоводни правила. През 2007-2011 година бяха предвидени плащания, които в крайна сметка се оказаха по-малки. Економическият излишък и предварително осъществените авансови фондове и плащания в областта на регионалната политика се покачиха с близо 2 милиарда евро в резултат на сметните разчети. Наблюдава се спад в предвижданията в краткосрочен план плащания. Позволете ми, господин председател, дами и господа евродепутати, да подчертая три основни въпроса, свързани с отрицателния актив, с финансирането на проекта Галилео и с средствата предвидени за поддръжка на движимите имоти. Международните счетоводни стандарти предвиждат това да се финансира с годишният бюджет. Европейските правила, европейските счетоводни стандарти – от своя страна пък налагат стандартите за текущият баланс. Това позволява в крайна сметка всички дългове, които не са били изплатени, да бъдат включени в специална графа. Като, например, поддръжката, изплащанията на заплати, осигуровки и прочие на персонала. Всички тези правила не позволяват всъщност да се предвидят бъдещите разходи и да бъдат включени с отрицателен знак в финансовите разчети. Пасивите в крайна сметка са повече от активите и това се отразява в отрицателния знак на счетоводните разчети. За Галилео няма предвидени активи през 2008 година, тъй като все още продължава проекта да се намира в начална фаза. И съответно не могат да бъдат капитализирани финансовите разчети тук съвпадат европейските с международните финансови стандарти за публичния сектор. Комисията продължава да работи в тясно сътрудничество с тази специална европейска агенция, за да може активите на програмата Галилео да бъдат прехвърлени в компетенцията на комисията колкото може по-бързо. И по този начин всъщност тези активи ще бъдат преоценени. Що се отнася сега до поддръжката на сградите? Счетоводните стандарти са същите, както прилаганите до момента и отразяват юридически ангажименти поети преди приключване на финансовата година ремонтите и поддръжката не са взети предвид и съответно не могат да бъдат включени като бъдещи разходи. Финансовите и бюджетните операции на комисията се стремят винаги към стрикно спазване на международните счетоводни стандарти за управление на публична собственост, защото в противен случай комисията би била остро разкритикована. Дами и господа, след съответните заверени отчети, информацията и останалите детайлни данни относно активите и пасивите, смятам, че мога да твърдя, че счетоводните разчети отразяват надежно положението на обществените финанси. Комисията прие този финансов отчет. И така, всъщност прехода от касовата към годишна счетоводност – ни позволява да променим не само процедурите, а и финансовата си култура изобщо. През последните няколко години бяха въведени много подобрения през 2007 година. Финансовите служби на комисията продължават да работят в тясно сътрудничество с всички останали свои колеги от другите институции, за да могат да подобряват повече качеството на финансовите услуги. И позволете ми в заключение да кажа, че непрекъснато се подобрява качеството на нашите финансови услуги. Това е очевидно. Ще продължаваме, разбира се, да следваме в комисията всички бъдещи препоръки на Сметната палата. Благодаря. Много благодаря. Присъства комисар Калас. Искате ли думата? Сега давам думата на докладчика господин Либерацки. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще а, помоля за разбиране, тъй като моя доклад не е готов. Не получих на време своя текст. А, получих го в понеделник вместо в петък а самолета ми излиташе за Брюксел в 9 часа от Варшава. Затова можех единствено да анализирам този текст в понеделник след обед. Ето защо се извинявам и ви моля да разглеждате моя доклад като вторичен последващ доклад що се отнася до анализа, искам да знаете, че този анализ не е задълбочен. Ще направя две забележки, що се отнася до бюджета. Това е точка 3 от доклада на Сметната палата. Наблюдаваме напредък, що се отнася до бюджетната дисциплина в Европейската комисия. Наблюдават се подобрения в областта на управление на бюджета, що се отнася до управлението на финансите, както и подобрения по отношение на бюджетирането като планиране и изпълнение на бюджета. Освен това съм съгласен с становището на Европейската комисия относно петте области, в консолидираните отчети и доклада за 2008 година, при които имаме няколко проблема. Първи от тези проблеми е процента на счетоводните грешки. Това е така нареченото управление и контрол на разходите. Регионалните политики, структурните и кохезионните фондове са областите, които все още представляват проблем за нас и за които се притесняваме. На първо място проблема е нивото на грешки, както и разпределението на средствата. Както в предишните доклади, ние отново изразяваме загриженост, че процедурата не е редовна. Много често правителствата считат а, тези а, тези а, имена като, а, като приходи, но тези суми се третират като бюджетен приход. Тук Европейската комисия не може да контролира държавите членки. Знаем, че тя би искала едно по-добро изпълнение, но също така сме наясно, че има различия в становищата на съвета и на Европейската комисия. Искам да помоля господин Калас също да призове Европейския парламент за подкрепа. Искам да подчертая също така, че е изключително необходима оценка на тези консолидирани отчети. Бихме искали да видим оценка на резултатите на бюджетирането на европейските общности. И още нещо, което има нужда от подобряване, това са външните действия. Всички външни дейности са свързани с по-нисък процент на грешките, но въпреки това имаме един значителен процент. Тоест, тук става дума за външните дейности и за усилията, които са вложени от Европейската комисия в тази област. Мисля, че това е втория проблем, втората опасна зона – Другата област, това е научно-развойната дейност. Има някои проблеми, както вече чухме. Има така наречената има така наречените отрицателни нетни активи, свързани с научните изследвания. Има проблеми и с АЕКС, с селско-стопанските фондове. Тук имаме както проблеми, така и известни подобрения, затова ви призовавам да разгледате моите първи коментари като съвсем спонтанни, незадълбочени, тъй като нямах възможност да се подготвя за това заседание и да анализирам адекватно текста. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на счетоводителя на Европейската комисия за неговия доклад и искам да поставя няколко въпроса за неправомерно изплатени средства. Много противоречиви са цифрите. Имаме проблем с цифрите, а именно различни данни, които трябва, този проблем трябва да бъде решен. И това беше решено през последните години. Искам да попитам доколко сме напреднали в тези усилия и кога ще можем да нямаме повече противоречиви числа. На страница 108 е, е, има различни числа кога ще можем да разчитаме на такива а, непротиворечиви числа? Вторият въпрос е по сумата, която трябва да бъде събрана. Аз прегледах на бързо документа какво всъщност трябва да бъде в отделните фондове събрано. Какъв е процента? Например, от комисията ОЛАФ знаеме, че при аграрните фондове около 20% от парите трябва да бъдат обратно върнати, след като неправомерно са получени пари от Европейския съюз, не бива да има голяма а, вероятност да бъдат задържани тези пари. Колко голяма е сумата, които трябва да бъдат върнати по отделните фондове? Ще се радвам, ако ми дадете тази информация. Колко е голям е процента? по отделните фондове. Точно при структурните фондове на страница 6 числото долу 3,3 милиарда евро, които трябва да бъдат върнати и 1,5 милиарда евро на страница 107. Защо има разлика в числата? или 1,1 милиард. Може да ми обясните откъде идва тази разлика в числата? След като се касае за периода 2000 до 2006 година. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Таверн за неговото изложение и за допълнителните бележки към тези счетоводни отчети, консолидирани отчети, които са изключително полезни. Тези счетоводни отчети обаче не са преведени. Дали би било възможно да разполагаме с превода на този документ поне на няколко езика и да ги ползваме като работни документи? Не само ние, депутатите и гражданите, които биха проявили интерес. А искам да попитам и за това какво мислите за дълги дългото време, което отнема тази процедура по одобряване на годишните отчети, дали не бихме могли да си поставим за цел да се вместим в една година? Вие, например, бихте ли могъл да приготвите до края до края на март месец, например, три месеца по-рано, отколкото в момента вашите консолидирани счетоводни отчети. Така се процедира поне в областта на частните фирми. Мислите ли, че технически това би било възможно и тук в европейските общности? През 2008 година започнахме да усещаме економическата и финансова криза това, както чух във вашето обяснение, се отразява и на нашите счетове, счетоводни отчети. Негативният актив аз ви благодаря за всички тези технически срещи, които проведохме, за да обясним нещата, но това, което искам да подчертая е, че не бих искал да продължаваме с този отрицателен нетен актив, аз разбрах, че това не е включено в четоводството, че продължава да бъде само бюджетна величина с оглед на предпазливостта. За това не е включено в четоводството, за да не се отрази върху държавите членки. Аз не съм специалист, но някак си не съм убеден от това обяснение, което ми давате за принципа на предпазливост и за разликата между бюджетните и счетоводни резултати. Държавите членки са платежоспособни, говорим понякога за наказания, за неправомерности, за нередности, но знаем, че съществуват и съответните механизми за наказание и за санкция. 11% от разходите са е, предвидени за издръжка на персонала на държавите членки. Не само, че не го поемаме, но след това го отразяваме обратно на държавите членки. Така че дали не бихме могли да проучим възможността да принудим по някакъв начин държавите членки, става дума за 40 милиарда евро, да, държавите членки значи да се заемат с плащането на пенсионните фондове на тези служители. Аз не искам това да тежи на бюджета на европейските общности. Говорим и за разходите по развойната дейност. Не всички предвидени фондове са били усвоени, Галилео трябва да бъде финансиран от нас. Поне това бе политическата договореност, до която стигнахме. И един последен въпрос, който искам да ви задам. Евросъюза дава гаранции на Европейската банк, инвестиционна банка и тези гаранции не биват изплатени. Как се, как се ущетоводяват тези гаранции? Дали не трябва да включим някаква специална графа на те, под формата, да кажем, на непреки субсидии, които даваме на Европейската инвестиционна банка, тъй като след това не получаваме плащане за тези дадени от нас банкови гаранции. Благодаря ви. Господин Андраси. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Таверн за представянето на отчетите. Чуди се защо е заверил отчетите, след като не отговаря за операциите за 2009. А, отговорникът за тези операции е господин Грей. Но като разглеждам Отчета за приходите и разходите. Виждам, че предварителното финансиране се е увеличило значително в сравнение с миналата година. Предварителното финансиране с средства излезли от бюджета – Искам да попитам, господин Таверн, можете ли да ни обясните причината за това увеличение и можете ли да кажете, че сте доволни от цифрата, защото тази цифра е резултат от докладите на различните генерални дирекции. Благодаря. Благодаря. Господин Таверн от комисията ще отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин председателю. За прехвърлянията. В бележка 6 на тези консолидирани отчети може да намерите подробности, всъщност много подробности по това как е осъществено това прехвърляне 2008 година, особено за структурните фондове. Според правилата на съвета, това се осъществява от държавите членки, това прехвърляне и се му се дава друга насока. Насочва се тези фондове към други цели, както посочи всъщност господа, госпожа Граслю. Цифрите са организирани в две големи групи. Разходи, които са прехвърлени без решение на комисията. Може би за това се е получила тази грешка и това объркване при прочита. Дали сметките, дали отчетите, финансовите разчети се превеждат? Да, превеждат се. Следващата седмица ще са готови. Консолидираните баланси се подготвят края на юни. Питате дали мога да съм готов с тях края на март, малко по-рано. Можем, разбира се, да се опитаме на 31 март. Вече под, сме приключили с подготовката на предварителните финансови отчети, след което започва тяхното обсъждане и ако това го сгъстим в времето, бихме могли да добием представа за крайния вариант на, смет, на счетоводните баланси доста по-рано. Тоест, това, което искам да кажа е, че всички институции трябва да участват в това забързване на оборотите, да предават информацията по-рано и след това минаването по всички инстанции. За кризата, дали има отражение върху балансите, отговорът е да както за крайните резултати, така и както върху крайните резултати, така и върху предвижданията. Структурните фондове, например, знаете, че те са съвместно финансирани държави, региони и е, европейските институции. По-голямата част дори понякога от тези структурни фондове е финансирана именно от държавите членки или от някакви други партньори. Кризата наложи на държавите членки да замразят е, доста солидни суми, за да разрешат проблемите на финансовата криза. И това би могло, повтарям, би могло да бъде една от причините, поради която много от проектите също са били замразени и не са били финансирани в достатъчна степен. Сумите, паричните суми в касово обращение намаляха, просто защото държавите са по-предпазливи. Така, поне тази е тенденцията през 2008 година. 2009 продължава да се придържа към тази тенденция и това го твърдя малко рисковано, защото все още сме ноември, може нещата да се променят, но не вярвам. Аз съм задължен да прилагам международните финанси за публичния сектор, защото в противен случай бих отнесъл много критики и ще разберете защо не искам да следвам друг вид стандарти и не искам да си навличам критики. Но това, което се уточнява в бележките е насочено именно към това да обясни начина по който се финансират задълженията – свързани, да кажем, с пенсионните фондове на държавите членки, на всъщност на счетоводителите от, на персонала от държавите членки и това дали той трябва да бъде финансиран от тях или от институциите. Знам, че вие много обичате и отдавна се защитавате тази идея, но тя има и много противници идеята за пенсионен фонд. Кой ще го управлява, кой ще се заеме с търсенето на финансови, на надежни финансови източници за неговото финансиране и така нататък. Не съм убеден дали това ще бъде добро разрешение. Сега, трансферът, прехвърлянето на собственост се намира в начална фаза и затова не е включена в отчета от 2009 година. Говоря за Галилео. Най-вероятно за първи път ще намерим някаква информация по този въпрос в отчетите 2011 година. В, ам, на страница 99 има информация по този въпрос, абсолютно прозрачна, но има изисквания, правила, според които аз съм длъжен това, тази информация да я включа в обяснителните бележки, а не в самите сметки. Господин Грей на 31 март подписа временните отчети. Аз поех штафетата, заедно ги проучихме и аз за това се подписах също. Приех ги, тъй като се убедих лично, че отговарят на всички правила окончателния вариант и временния вариант на тези финансови отчети се различават, но не повече от предвиденото в международните правила, не в по-голяма степен. Тази е причината, поради която Икономическия ни резултат тази година е толкова голям, до голяма степен се дължи на това, че няма разнобой в предвижданията и в реално отпуснатите суми. С друг дума, аз с абсолютно чисто сърце подписах и не съжалявам за това. И сега пак бих го направил. Благодаря. Благодаря, госпожа Креслер. Благодаря. Два въпроса искам да поставям, да... тъй като не получих отговор въпроса с предварителното финансиране, ние знаеме от отчета на Сметната палата, че тази структура на числата с 2008 от 11,8 милиарда плащания, е, около 4 милиарда са предварително финансиране. Тоест, е, проблема с предварителното финансиране е сериозен проблем. Бюджетната комисия, контролна комисия, се бори срещу това ако е 100%, това не може да се говори въобще за предварително финансиране. Преди проекта въобще да стартира, смятам, че имаме проблеми за следващите години в резултат на това. Това просто искам да обърна внимание по отношение на предварителното финансиране. Ние следиме предварителното финансиране, защото ще имаме проблем утре – Поради това трябва внимателно да следиме това. Отново говоря за връщането на средства от фондовете. Искам да попитам господин Таверн. Новата схема, по която трябва да се работи заедно с Сметната палата. Може някой от Сметната палата да вземе отношение. От кога ще влезе в сила тази сметна, тази нова схема? За противоречивостта на числата говорих. Говорих също, също за въпроса за вършене на пари от а, фондовете, тъй като имаме 10-20% неправомерно изплатени пари. 4 милиарда евро всяка година плащаме по структурните фондове, така че е важно да се знае какви средства обратно постъпват, се връщат. Хубаво е да имаме статистика по държави членки – колко са използвали от средствата държавите членки, колко трябва да бъдат върнати. Това би било прогрес за нас. И затова, моля, има ли такава статистика? Не може ли да бъде изготвена и да ни бъде предадена? Тя ще ни помогне да подходим към този проблем много по-целенасочено, отколкото до сега. Аз съм против това да използваме е, едно правило за всички държави, тъй като няма такова правило, което да функционира. Трябва да разберем къде са проблемите. Тези два въпроса отново ги поставям. Въпроса с схемата за връщане на средствата, до къде е стигнала тази схема, Въпроса с статистики по държави членки, проблема с преместването на парични средства от един фонд в друг фонд. Използването им по други фондове. Благодаря. Благодаря. Господин Ауди си има думата. Да. Благодаря. Аз видях 10 милиарда. Аз обаче говоря за гаранцията, за банковата гаранция, която обикновено се плаща с 0,71%. Ако ние даваме банков гарант, банкова гаранция, то със сигурност получаваме нещо в замяна или не. Дали, дали тези непреки субсидии са ущетоводени по някакъв начин? Това питам. Господин Тавен, заповядайте за отговор. Благодаря, господин председателю. На, господа, на госпожа Греслю предварителното финансиране, това е касов проблем на наличности управление на разходите, т.е. авансовото плащане е това. А пък съвместното финансиране е друга процедура, според която европейските общности участват само с една определена част – и именно тази определена част се финансира с тези предварителни авансови плащания. Значи, просто говорим за две различни понятия. За прехвърлянията, грешката, отклонението, 2007 година. Това бяха проценти, някакви проценти за 2007 година. Защо бе установен той? Защото сметната палата чрез съответни статистически мерки стигна до извода, че това е така в всички държави членки. Някаква представителна извадка, по... а не представителна извадка за дадена държава. Ако искате статистически данни за държавите членки, ще го намерите в годишния отчет на структурите фондове, а не тук в консолидираните отчети. Защо нещата са така? Защото Сметната палата не оценява дейността на държавите членки, а на европейските общности. Да, разбирам, че сте притеснена от тези механизми за прихвърляне. Ние също работим по тях и разработваме нови системи на контрол. На 21 октомври бе изработен последният доклад, последните препоръки и най-вероятно, когато се запознаете с този доклад, ще видите търсената от вас информация, ще я намерите, търсената от вас информация за работата на държавите членки относно освояването на структурните фондове. Пак повтарям, ние се занимаваме обаче с общностните елементи. Господин Оди. Да, и аз мисля, че правим подарък на Европейската инвестиционна банка, просто защото не получаваме е, никакви лихви за тези гаранции, които сме дали. Да, това е обяснението, което имам. Благодаря. Honorevole Andreasi. Благодаря, господин председател. Ще се върна на въпроса за предварителното финансиране. Искам да спомена, че то е 45% от активите и 33% от бюджета. Не приемам това, което господин Таверн заяви, че предварителното финансиране няма нищо общо и няма въздействие върху разходите. Напротив, именно те, това финансиране представлява предварително изплатени разходи. Разполагаме с документация, която а, показва как са били а, разходвани тези средства. Те са били разходвани в а, области, в които Сметната палата е открила най-голям процент на грешки. Това са структурните фондове и развитието на селските райони. Мисля, че не можем да подминем това и да кажем просто, че предварителното финансиране няма ефект върху разходите. Благодаря госпожа Греслер отново. Благодаря. Благодаря за отговорите, но искам да обърна внимание, че този, който се опитва сериозно да се занимава с бюджетен контрол, а именно говоря за себе си и за нашите колеги, е важно да знае кое число в кой документ може да се намери – например, струк... отчета за структурните фондове от 2008 година. И това прави много трудно нашата работа. Мога да взема годишният доклад на генералния директор по аграрните въпроси. Там има наистина статистика на процента на грешки за отделните държави членки. 300 страници е този доклад и ако намеря една страница, която ме интересува, мога да се поздравя, че съм я намерил. Ако погледна в за структурните фондове, за външната помощ, къде да гледам, за да намеря тези числа? Годишният доклад на генералните директори над 30 000 страници. Това съм много информации, която какъв е поставя въпроса за смисъла на упражнението. Кой е най-ефикасният метод за работа с тези дебели документи, за да намериш информацията, която те интересува? Аз искам да получа обзор по средствата. И за това, като малък депутат спрямо Европейската комисия, моля да бъд, бъд, ми е оказана помощ и да се представи компактна информация в фонд за фонд – за да видим къде има проблеми. И колегата Либератски още от сега го моля да, да се изкаже в, своето, отчет, в своя доклад по този въпрос. Искаме една добра, функци... една добра функционираща администрация на Европейския съюз, да помогнем на държавите членки, да помогнем на Европейската комисия да изпълнява своята роля за правилното извършване на отчетната дейност. Аз не се радвам на тези отговори, въпреки човек да се старае, не може да знае всичко, което е написано в тези документи. Затова моля тези числа да бъдат предоставени за всеки фонд в отделен документ, ако трябва. Но е важно ние да можем да намерим желаната информация. Това ще радва и сметната палата, която стои пред същите проблеми. Благодаря. Господин Либерацки има думата. Благодаря, господин председател. Точно както се очакваше, кохезионните и структурни фондове са най-важният проблем. Искам да задам въпрос на комисията. Искам а, да ги помоля да разгледат а, следната молба. От една страна имаме известно упростяване по отношение на предварителното финансиране на проекти, както и в процеса на вземане на решения. Има и по-голяма отговорност на правителствата на държавите членки. Да, вярно е, че Държавите членки използват този приход в резултат на опростяването като приход към бюджета и това довежда до намаляване на бюджетния дефицит. В противен случай щеше да се наложи да се справим с известен излишък. Но поради определени бюджетни ограничения, държавите членки не използват своята собствена вноска и в крайна сметка тези пари не достигат до, бенефици... до бенефициентите. Така че тези проблеми ще продължават да нарастват. Знаем, че Европейската комисия и съвета имат известни разногласия и аз бих искал да повторя по-рано зададен въпрос. Господин Калас, не е ли по-добре по да разгледаме казаното от госпожа Креслер да използваме анализа, така че да можем да си възстановим неправомерните плащания. Не е ли сега момента, крайно време да е, реагираме в това отношение? Моля, отговорете на въпроса ми. Благодаря, господин председател. Така, предварителните плащания, предварителното финансиране има ясно и просто обяснение. Ние сме в началото на легислатурния период 2007-2013, по-скоро в средата на този период сме, така че в началото на новия мандат на парламента сме, от друга страна, така че е нормално структурните политики 2007-2013 да са представени с суми от графата предварително финансиране. Обикновено, даже понякога, 10 години след началото на периода не всички суми са изплатени. Даже и днес има случаи, отчетени от Сметната палата, при които представителни извадки на, за състоянието на структурните фондове включват все още информация от 2000-2006 година. С други думи, има, има огромен период от време, който протича между момента на взимане на решението до възможността да бъде отчетено как се е развило неговото финансово изпълнение. Така че 2008 година трудно може да съдържа информация 2007-2013. Още в началото на този период се намираме, така че представителните извадки не могат да обхващат края. Съвместното финансиране, господин Либерацки, може би да, наистина това ще заплаши авансовото финансиране в смисъл такъв, че няма да може да бъде получено обратно. Но нещата не стоят така за сега. Няма поне такава заплаха отчетена в счетоводните отчети от края на 2008 година. Прилагат се стриктно всички правила знаем колко е важно за сметната палата комисията да контролира нещата много отблизко. Това обаче не се отразява върху решенията на съвета, според който държавите членки имат пълното право да пренасочат тези фондове от един проект към друг. В Комисията обаче в никакъв случай не получава тези фондове обратно. Те, фондовете, се включват в системата на парично опериране на самите държави членки и преминават от един проект към друг според критерият на въпросната държава членка. Благодаря. Благодаря. Приключихте точно на време. Искам да приветствам председателя на Сметната палата, господин Калдейра. Както заявих, господин Бузек помоли да бъде отложено заседанието. ние разполагаме с предостатъчно време да изслушаме господин Калдейра, след това комисар Калас, както и докладчика господин Либерацки. След това ще ви дам думата и на вас, но преди да дам думата на господин Калдера, искам да ви информирам, че а, в петък получих доклада на Европейската сметна палата за финансова година 2008 година, така както се бяхме договорили. Запознах се с него и искам да поздравя палатата за отлично, отлично свършената работа. Мисля, че сме положили добри основи за една ефикасна работа тази година. Виждаме, че а, работата на Сметната палата има и известна, съдържа известна критика в различните области на разходване на средства, като енергетика, структурни и кохезионни фондове, хуманитарни помощи и други ясно е, че Комисията по бюджетен контрол ще има много работа там. За в бъдеще доклада на Европейската сметна палата ще бъде критична. Искам да наблегна на важността на факта, че Сметната палата работи, с незави... работи независимо в много важни области. Това е много важно за европейските граждани, които за които е важно да има прозрачност относно използването на европейските средства. Господин Калдейрас, имате думата. Благодаря, господин председател, за милите думи и за представянето. Господин председател, дами и господа, уважаеми членове, за мен е чест да представя пред вашата комисия годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансова година 2008 година, както и за европейските фондове за развитие. За първи път имам възможност да, се обърна официално към комисията след изборите и към всичките членове. Ще използвам възможността да поздравя всички вас за вашето избиране, както и господин Де Магистрис за неговото назначаване за председател. Този годишен доклад беше изготвен в контекст много различен от предишните години. 2008 година ще запомним задълго с започналата финансова криза, която имаше сериозни последствия както за бюджета на Европейския съюз, така и за всички държави членки. В този контекст докладите и становищата на палатата стават все по-важни и по-важни. Те имат за цел да ни напомнят за проблемите на финансовото управление, както и за усилията за тяхното разрешаване и за предизвикателствата, с които трябва да се справим. Ще се върна към тези по-общи въпроси в е, края на своето изложение, след като ви представя ключовите послания в е, тази годишния доклад. Накратко, ключовите послания са четири. Най-напред, първото от тях е, че отчетите на Европейския съюз за втора поредна година са надежни. На второ място, нивото на нередности намалява като цяло през последните години и това се дължи най-вече на подобренията в управлението на бюджет. Все още обаче има твърде много нередовни плащания в някои области, най-вече в областта на сближаването. На трето място. Препоръките на палатата от предходни години относно подобряването на системите все още са в сила. И на последно място, Упростяването на правилата остава приоритет, но трябва да става внимателно. Нека се спра по-подробно на всяко от тези послания. Най-напред на дъжността на отчетите. За втора поредна година Палатата изразява становище без резерви относно отчетите. Тя заключава, че те представят точно във всички съществени аспекти финансовата позиция на европейските общности към 31 декември 2008 както и резултатите от техните опера... операции парични потоци за годината приключила на тази дата. Това не означава, че отчетите са перфектни или че системите, които ги изготвят, не дават грешки. Палатата подчертава, че има слабости в счетоводните системи на няколко генерални дирекции на комисията и те представляват риск за качеството на финансовата информация. Въпреки, че това не води до съществени грешки в данните в окончателните отчети за 2008, необходимо е комисията да се отнесе с внимание към тези въпроси. Второто ключово послание е свързано с това, че са намалели нередностите в последните години в резултат с подобренията в управлението на бюджета. Все още обаче съществува риск в определени области. Както и през предишни години, Палатата изразява становище без резерви по отношение на приходите и платите задължения. Все още обаче картината при плащанията е разнородна. Има различия от една година до следващата. Палатата изразява становище без резерви и по отношение на разходите в образование и гражданство и административни и други разходи. В тези области процента на грешки е под 2%. За образ... образование и гражданство това се дължи на големия дял авансови плащания през 2008, които са обвързани с по-малко изисквания и са по-слабо засегнати от грешки, отколкото мещините и окончателни плащания. Системите в тези области обаче все още са само частично ефективни. От друга страна, през последните години системата в областта административна, административни разходи планията на финансовия регламент. За първи път палатата изразява становище с резерви по отношение на земеделие и природни ресурси. За първи път палатата отчита общия процент на грешки за тази група политика, политики по 2%, но това представлява намаление в сравнение с предишни години. Разходите за развитие на селските региони имат процент от грешки над 2% обаче. Недостатъците в системите за управление, свързани с развитието на селските райони, допринасят за, значително за цялата оценка на палатата – според която системите в областта на земеделието и природните ресурси са само частично ефективни. Палатата изразява становище с резерви по отношение на економическите и финансовите въпроси, и това се дължи на откритите грешки в операциите, свързани с шестата рамкова програма за изследване и технологично развитие. По отношение на групите политики сближаване, изследване, енергетика и транспорт и външна помощ, развитие и разширяване, палатата изразява отрици... отрицателни становища, тъй като те са засегнати от съществени грешки на различни нива. Втората най-голяма група политики – сближаване. Тя представлява почти една трета от бюджета и е най-силно засегната от грешки. Палатата счита, че най-малко 11% от общия размер на възстановени разходи не е трябвало да бъдат изплатени. Както и в предходни години, Откритите грешки са свързани с мъщините и окончателни плащания по проекти за сближаване за 2000-2006 година. По-голямата част от грешките е свързана с грешки в допустимостта. Например, проектите не са отговаряли на специфични условия за финансиране и с сериозни нарушения на правилата за възлагане на обществените поръчки. Преди комисията отговаряла на такива констатации с твърдението, че механизмите за корекции и възстановяване на неправомерно изплатени разходи могат да смекчат последствията от грешките, които палатата открива в, на етапа на извър... извършване на плащането. Комисията обаче не може да докаже това, тъй като не разполага с пълна информация за финансовите корекции от всички държави членки и е твърде рано да се измери ефекта от а, прилаганите по настоящем мерки за засилване на контрола на комисията а, за споделеното управление на структурните дейности. Платата откри случаи при които а, няма, а, има грешки поради а, непроведени предварителни проверки. Например, има случаи, при което орган е заменил отхвърлен от комисията проект с друг проект с разходи на стойност 5,7 милиона евро, който също не е бил допустим, тъй като е било известно, че не може да постигне целите си. За 2007-2013 година почти всички плащания са авансови плащания и са обвързани с сравнително малко изисквания. Твърде рано е да се каже дали промените в правилата или в системите за управление и контрол за 2007-2013 са имали положителен ефект и са намалили процента на грешки за междинните и окончателни плащания. Въпреки това, палатата отбелязва със загриженост закъсненията при одобряване на описанието на системите, оценките на съответствие и, и одитните стратегии на държавите членки. Те забавят изпълнението на бюджета и могат да увеличат риска от грешки в началната фаза. До края на 2008 година в 38% от случаите държавите членки са представили с закъснение документите на комисията. Що се отнася до изследванията енергетиката и транспорта, палатата заключава, че има съществен процент на грешки. Предприятите от комисията корективни мерки са допринесли за тяхното намаляване. Както и в предишни години, грешките се дължат най-вече на възстановяването на недопустими разходи за персонал и непреки разходи по следователски проекти на шестата рамкова програма. Една от причините е сложната правна рамка с голям брой критерии за допустимост, включително изисквания за доказване на действителността на разходите за изпълнението на проекта. Палатата счита, че прилаганите системи за контрол са само частично ефективни. Например, декларациите за разходи на бенефициентите следва да се придружават от аудиторска заверка от независим аудитор. Въпреки това, в почти половината от случаите, при които палатата открива грешки в декларациите, заверяващия аудитор изразил становище без резерви. Освен това, въпреки обхвата на последващите одити на комисията, значително а, не са били наложени санкции. В групата външна помощ, развитие и разширяване, палатата заключава, че плащанията са засегнати в голяма степен от грешки. Както и преди, палатата открива случаи на недопустими разходи, липса на подкрепяща документация и нередности в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Използваните системи от генералните дирекции все още са само частично ефективни по различни причини – все още има слабости на ниво изпълняващи органи, както и на ниво делегации. В различни области а, слабостите са свързани най-вече с експерти за последващ контрол и вътрешен одит. Като цяло процента на грешки намалява поради подобренията в управлението на бюджета. Но правната рамка все още е сложна и все още има проблеми в някои системи за контрол. Въпросът, дами и господа, господин председател, е как да бъде намален размера на неправомерните плащания още повече. Отговора на палатата има два компонента подобряване на ефективността на системите за управление и контрол и където е възможно упростяване на правилата и на нормативната уредба. Следва третото ключово послание на доклада – подобряването на ефективността на системите за управление и контрол. Препоръките на палатата от предишни години за начините за подобряване на системите остават в сила – те трябва да се разглеждат като част от един продължителен процес, който изисква време преди съответните мерки да се считат за ефективни. Трябва да имаме като приоритет преодоляването на специфичните слабости в най-проблематичните области. Много от тях вече ви споменах. Специално внимание трябва да се обърне на усъвършенстването на механизмите за коригиране на грешки чрез финансови корекции както и възстановяване на неправомерно извършените разходи с оглед приключването на периода 2000-2006. В последни години комисията отбелязва напредък в подобряване на надзора върху разходването на средствата на ЕСЕ. Комисията продължава своите действия за гарантиране на ефективността на системите за управление и контрол в генералните дирекции. Необходимо е да се подобри последователността в оценките на системите за управление и контрол, представени в годишните отчети за дейността и в декларациите и по-доброто отразяване на формулираните резерви. Трябва да бъде подобрено и качеството на информацията относно финансовите корекции и възстановяването на неправомерните разходи. Комисията следва да продължи да полага усилия за получаване на увереност възоснова на годишните обобщения и предварителните декларации на държавите членки, както и на доброволните инициативи от някои държави членки или от върховните одитни институции. Комисията трябва да продължи да извършва мониторинг на ефекта от мерките по плана съдействие за интегрирана рамка за вътрешен контрол върху размера на грешките, финансовите корекции, така че предприятите действия наистина да водят до по-ефективни системи за управление и контрол. Комисията следва да завърши своето проучване на свързаните с контрола разходи и ползи в различните области на политика. Това ще помогне да се определят сферите, в които разходваните средства за контрол биха могли да се постигнат по-добри резултати. Както и в случаите в които не е възможно да се постигне добър баланс между разходите и ползите и поради това трябва да се обмисли при разглеждане на програмите и схемите. Комисията следва да обмисли как да ориентира системите за контрол по-скоро към постигане на резултати, отколкото към отчитане на вложени ресурси. Вместо да се определя броя на проверки, които да бъдат извършени, целта трябва да бъде системата да постигне определено ниво на остатъчен риск от нередности, т.е. допустим риск от възникване на грешки. Има ограничение на намаляване на нередностите, което може да се постигне с подобряване ефективността на системите за управление и контрол. Това ни води до последното ключово послание, а именно продължаващата нужда от упростяване. В много области, за които палатата продължава да констатира висок процент на грешки, те се дължат на твърде сложни правила и норми. Следователно, упростяването остава приоритет. Палатата подчертава в декларацията за достоверност областите, в които твърде, е, процента на грешки е твърде висок, са тези, които се управляват от сложни или неясни правни изисквания. Например, правилата за допустимост. Това означава, че приоритет трябва да бъде упростяването на правилата в тези области. Палатата често изтъквала в миналото. Добре обмислените правила и норми и просто изпълнение намаляват риска от грешки и позволяват прилагането на ефективни механизми за контрол. Пример за сериозни усилия в областта на упростяването на разходните схеми са резултатите в областта на земеделието. Опростяването следва да се извършва внимателно с оглед на целите на политиките. Упростяването на правилата за допустимост трябва да се извършва с голямо внимание. Опростяването на условията за плащане, насочено към намаляване на административната тежест, разходите за бенефициентите и закъсненията при освояването на средствата не трябва да довеждат до нежелано увеличаване на риска от извършване на нередовни плащания. Ако просто се облегчат условията за извършване на авансови плащания и се увеличи процента на така изплащаните средства, може да се увеличи риска от неправомерно използване на средствата, освен ако съответните системи за управление и контрол са ефективни. Уважаеми господин председател, уважаеми членове, това бяха ключовите послания на тази годишния доклад. Той, разбира се, е един значим документ, изготвен от палатата. Както знаете, той не е единствения. Тази седмица ще публикуваме специфичните годишни доклади относно агенциите на Европейския съюз и другите органи, след последната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета – Палатата изготви 15 специални доклада по различни теми. От хранителните помощи за най-нощащите се лица до управлението на касовите средства в комисията. Тези доклади се занимават с предизвикателствата за подобряване на финансовото управление на Европейския съюз, които надхвърлят по-нататъчното намаляване на размера на редовни плащания от бюджета и разглеждат въпроси, свързани с общи аспекти на разработването на политика. Специалният доклад на палатата относно инструментите за управление в пазара на мляко и млечни продукти разкрива как инструментите на политиките понякога не са достатъчни за постигане на обхватни и до някъде несъвместими цели на политиките. Доклада относно мрежите за високи научни постижения и интегрирани проекти очертава проблеми, които възникват при липса на ясна логика на интервенцията или на показатели за изпълнение за дадена разходна програма. Посланието на палатата е, че е необходимо комисията да обърне внимание в изготвянето на съответните регламенти, новата финансова рамка и бюджета. Палатата възнамерява да изготви публично достъпен документ с основните послания от последните доклади, така че да подпомогне комисията и парламента в действията им за подобряване на финансовото управление на Европейския съюз. Документът ще се занимае с областите, в които Палатата открива най-големи възможности за намаляване на нередностите и подобряване на финансовото управление. Договора от Лисабон също предвижда промени в начина на работа на Европейския съюз, които ще засегнат ролята на комисията и парламента по отношение управлението и надзора на освояването на средствата от Европейския съюз. Тези промени ще са важни за работата на палатата и трябва да се действат за засилване на отчетността и прозрачността и по този начин да допринесат за изграждане на доверие у гражданите в институциите на Европейския съюз. Уважаеми господин председател, уважаеми членове, навлизаме в важен етап на обновление, в който се предоставя възможност за извършване на реформи. След проведените неотдавна избори имаме нов Европейски парламент, нов председател, след повторното избиране на господин Баросо за председател на комисията ще бъде определена и нова комисия. В период на обновление и реформи е важно да се помнят уроците от миналото. Вярвам, че със своите доклади и становища палатата играе важна роля и не само идентифицира съществуващите проблеми, но и отправя препоръки за по-добро освояване на средствата на Европейския съюз в бъдеще. Ето защо палатата се надява да продължи да работи заедно с другите институции партньори, за да се оползотворят най-добре съществуващите възможности за по-нататъчно подобряване на финансовото управление на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Благодаря на председателя на Сметната палата за доклада за представянето на този сложен документ, комплексен документ. Преди да дам думата на господин Калас, искам да се спра на някои аспекти, които за мен са особено важни. И това е, може да доведе до някои нови мисли в комисията. Става дума за упростяване на правната рамка на първо место. Правилата стават по-ефективни, когато са по-прости по-лесно тогава могат да се прилагат и да се стига до резултата, който, който искаме да стигнем. Още един аспект има, който проличава от този доклад, че е необходимо да се вземат мерки по контрола и надзора, които да се засилят и не само от страна на комисията. Разбира се, тази функция на контрол и надзор е важно да се обърне внимание, но трябва от двете страни да се поеме тази работа. Важно е контрола, който извършват отделните държави членки. Някои държави членки имат много щекотлив профил по отношение на многогодишните плащания на, по структурните фондове, нарушения при обявяването на търговете за обществени поръчки, комисията трябва да насочи своето внимание как се отпускат средствата да при отделните държави членки. Трябва да се види какви случаи на измама има, къде са най-големите опасности от неправомерни плащания. Господин Калас, давам ви думата. Много благодаря. Благодаря на всички. Това е първият доклад на новия мандат на комисията Барозо и искам да подчертая, че е най-добрият представен до момента. Много е ясен, И диалогът, който проведохме с Сметната палата, също бе изключително откровен и плодотворен. Става дума за най-добрия доклад и от отчет и от а, друга гледна точка, както може да погледнете и да видите на графиката върху диапозитива. Отчетите ярко се подобряват. От 2004 година насам виждате, че сме намалили наполовина колонката. Червената колонка продължава да намалява. 30% отговарят на кохезионните фондове, където за момента няма кой знае колко голям напредък. През 2008 година не бе проведен аудит на тези региони, които са в процес на подобрение през 2007-2013 година. След като изслушах експозето тази сутрин, разбрах, че 2008 година е годината на най-добрият резултат и на най-бързо даденото одобрение. Така или иначе остават някои пунктове, които трябва да бъдат доизгладени и това ще се отрази на крайното взимане на решение, крайното одобряване на финансовата година, което със сигурност ще отнеме дълго време. Ето за това ние се подготвяме внимателно, подготвяме се внимателно за изслушванията. На 2 декември ще се обсъждат структурните фондове. На 26 януари аз ще дойда отново тук. С други думи, всички тези въпроси ще бъдат обсъдени в дълбочина по време на процедурата на одобрение на изпълнението на бюджета. Комисията се старае да подобрява не само изпълнението на бюджета, но и неговото контролиране, неговия мониторинг. Това бяха моите встъпителни бележки. Главният въпрос, който се поставя е общото управление. Общото управление на кофинансирането, на съвместното финансиране, което се подрежда в няколко графи. Събиране на средства на първо място и след това тяхното разпределение. Петгодишните периоди, например, последният петгодишен период особено се характеризира с, с по-добро сътрудничество между общностните структури и държавите членки. Има примери, които очевидно показват, че избраната посока на движение е правилната. Комисията отчита разликите между държавите членки и в годишните доклади има конкретни препратки за държавите членки, като например прекратяване на финансирането, което със сигурност не бе много добре посрещнато в комисията, тъй като бе начално въведена практика. Със сигурност течение на времето ще се усъвършенстваме и ще имаме още по-тясно сътрудничество между Европейската комисия и Комисията по бюджетен контрол в Европарламента. Този, това сътрудничество е много плодотворно за нас, особено когато става дума за подготовка на годишните доклади. Използваме за целта националните годишни доклади и със сигурност в бъдеще сътрудничеството ще бъде още по-плодотворно. Надявам се, че днешното представяне на комисията и на сметната палата ще дадат началото на бъдещ диалог, на бъдещо обсъждане преди процедурата по освобождаване на отговорност за финансовото управление. Благодаря ви, господин Калас. Със сигурност съпоставителния анализ е източник на напредък, на прогрес в работата. Комисията търси и намира равновесие между ефикасността на публичното финансиране и бюрокрацията, прекомерната бюрокрация, може да задуши да попречи постигането на добри резултати. Друго нещо, което можем да прочетем в доклада на Сметната палата, е разликата между изпълнението на нормативните задължения от едни държави членки и от други. Едните са в червената, другите са в зелената зона, ако трябва да ползвам термините на, от вашето изложение, от графиката на диапозитива. Стандартите са обаче еднакви за всички. Господин Либерацки, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин комисаря Калас. От няколко години имам удоволствие да слушам а, вашите доклади и о, днешното ви изказване отново показва, че имаме повод за радост. Отчетите стават а, от година година все по-добри. Европейският съюз все по-добре се администрира и средствата по-добре контролират. Това са заключенията от годишният доклад на Сметната палата. В резюме казано, както господин Калас в своето изложение каза. В рамките на дискусията подкрепяме този доклад, който е много оценен. Тази тенденция към подобряване – Намалява обаче положителната оценка поради непрекъснатите проблеми в едни и същи сектори, а те са три тези сектори, където тази тенденция на подобряване навъжи. Първо, това са структурните фондове, кохезионния фонд. Вторият сектор са външните отношения, външната дейност на Европейския съюз. И третият сектор Dr. са трудностите между комисията, държавите членки и съвета. Искам да обърна внимание, да ви обърна внимание върху графиката, показана на страница 136 в отчета различните сектори в отделните държави членки. по отделните елементи. Имаме 10 трудности, където оценката не е задоволителна. 16 са общо. Разбира се, тук имаме резерви относно функционирането. Е, тази графика отразява коректните изпълнения, грешките и е, неправомерностите. Има различна концентрация в отделните сектори. Важно е да се концентрираме върху тези структури. Относно структурните и кохезионния фонд. Съгласно становището на нашата комисия, процента на грешките е на лоша информация. 21%. Същият, който беше преди две години. Още преди една година водихме една задълбочена дискусия тук в рамките на тази комисия. Дали можем да разтоварим бюджета е, в тази своя част? Тогава е, бяхме спасени с е, програмата от 10 точки, която изготвихме, нередовности през 2000-2006 година и възстановяване на средствата. Твърде малко беше докладвано тогава. Сега въпросът е как да коригираме грешките от 2007 година. Отговорът е не знаем как да коригираме тези грешки. И следващия въпрос как можем да минимализираме този процент на грешките от 2008 и 2009 година. Минимализирането на грешките за 2008 не може да бъде направено. Имаме все още този голям процент на е, грешките. Тук трябва да помислим дали можем въобще да реагираме също по отношение на отговорностите, разпределението на ролите – господин Калдера обърна внимание на няколко неща. Не спазване на изискванията в проектите, нередовности, поведението на отделни държави членки, положението от 2000 до 2006 година, проектите при приключват постепенно. Влизаме в новия период 2007-2013 година. Обръщам внимание, че днес почти 40% е изтекло. Но това не е тема на днешното заседание. Но смятам, че ако искам да оправдаем нашата роля, трябва да осъзнаем, че може да се случи нещо и ние сме свидатели сега на съответни развития. Има кумулиране на грешките. Държавите членки и от плащане от 2007-2013 година, възоснова на бюджетния натиск от отделните държави членки – бюджетната политика често се изгражда само за една година от избори до избори в държавите членки. С голямо задоволство узнавам, че има подобрения в сфери, в които преди това имахме резерви. Това е научните изследвания, енергетиката, транспорта. Ние тук действително се приближаваме към едно нормално положение. Има други сектори, където състоянието на нещата не е по-добро от това в структурните фондове. 5% процент на грешките е намалена до 2-3%. Със сигурност има подобрения, но все още има сравнително високо е, число, процент грешки в структурните фондове и кохезионния фонд. Господин Калдера ни предложи да продължим по упростяването на процедурите и правилата. Искам съвсем ясно да обърна внимание, че не само трябва да казваме да по отношение на опростяването, но не можем да се откажем и от прозрачността. Тези червени и, и стълбове, можем да ги погледнем още на 2006 година абсолютна нужда от прозрачност по отношение на допустимостта на заявленията и тук има една дилема. Един въпрос към господин Халас. Комисията счита ли, че е достатъчно силна е, спрямо отделните държави членки? Достатъчно силна ли е тя пред Европейския съвет, за да може в тези три сектори, където има нередовности, да може да вземе решения които считаме за разумни. Естествено, може да очаква подкрепа на Европейския парламент, ако тя отговори с да на тези въпроси. Важно е, разбира се, Сметната палата да продължи ясно да взема становище. Благодаря. Сега откривам дискусията. Благодаря, господин председател. Поздравления към господин Калдера за много добрата презентация и за интересните числа. Благодаря на господин Сим Калас за графиката, която ни показа. Както казват, една картинка казва повече от хиляди думи. Има светлина, така да се каже, в тунела. И господин Калдера, господин Калас, благодаря ви за доброто сътрудничество. Но има и сенки, остава чувството, че едва ли не за 15 ти път остава едно негативно отношение. Ние се радваме на зелените стълбове, там където има европейски механизми, които действат, например в областта на селското стопанство, системата АЯКС, процента на грешките значително спадна това спада с мандата на господин Калас и господин Барозо. При вторият мандат на господин Барозо очакваме а, нагоре да върви кривата. Показва всъщност къде е лошата страна, сянката, а именно това е където държавите членки не допускат европейските механизми, където те не внимават, отнасят се пренебрежително и когато казвате 11% в областта на сближаването, това прави 4 милиарда евро. 4 милиарда евро на данакоплаците изчезват или неправомерно са изплатени, както казахте вие. И това е ясно недобре свършена работа на държавите членки. Ние сега тук може да се едосваме, можем да назовем отново конкретни държави членки, но при мен ме интересува това, което господин Либерацки спомена. Господин Калас, не може ли комисията да успее да по-сериозно да притисне държавите членки? Няма друг начин. Знаеме, че парите идват до голяма степен от държавите членка, но те се разглеждат като средства на Европейския съюз. И трябва да е възможно тези държави членки, които многократно нарушават правилата, действително да бъдат притиснати. Комисията трябва да покаже мускули. Парламентът с удоволствие ще помогне. Виждате натиска на парламента. Той доведе до това да има по-добро сътрудничество искам още една степен на подобряване да постигнем. Господявам председателя за четирите основни послания. Аз се радвам, че политически послания изпращате. Имате коража за това. Вие установихте, че не само в областта на сближаването, но и в областта на изследванията има грешки и ясно споменахте сложността като причина за тях. в комисията ИДРА има паралелно обсъждане по-настоящем. Става дума за изследователската програма. Ние се опитваме да намалим бюрокрацията на общо взето. Вие сте прав, като казвате, че е нужно опростяване в изпълнението. И тук моля още повече информация да получим и по-голям натиск. Не става само за одита, а за правилата за изпълнение и прилагане. За всичко това съм ви благодаря и ви поздрав... поздравявам Сметната палата за великолепната работа. Още веднъж. Благодаря. Благодаря. Госпожа Кресля има думата. Благодаря. Присъединявам се към думите на благодарност отчета на, годишния отчет на Европейската сметна палата е, показа редица и успехи. Благодаря за това, благодаря на комисията, благодаря на комисара лично и на всички тези, които е, отговарят за средствата, тъй като таблицата показва, че можем да кажем, че нашите усилия си заслужаваха. Комисията положи усилия, Сметната палата също. И смятам, че успех на комисията, успех на Сметната палата, един много голям успех на Сметната палата, успех на комисията ни. Заслужаваха си тези усилия и аз съм изпълнена с задоволство, като се види, че през последните години доста неща са направени и измененията, положителните изменения малко спаднаха в своето развитие, но трябва да продължиме по този път, да увеличиме неуспехите, скептично настроените към Европа. Колеги, моля за известна умереност, въпреки че за 15 години споменаваме това нещо, а това е един метод, който метод за декларациите за надежност, скептицизма намаля, методът, когато се види успеха, като се видят усилията, които са предизвикани от този метод, може да се счита, че този метод е успешен. И затова трябва да се придържаме към него. Преди да откриеме разисквания за толерираният риск, трябва да се попитаме къде все още не са положени достатъчно усилия, за да се стигне до успех господин Калдера обърна внимание върху няколко неща. Какви заключения, например, ние можем да направим? Какви изводи да направим от контрола? Също относно от възприятието на нашите граждани. Сметната палата казва, че контрола не е достатъчен и че ефикасността на контрола трябва да се подобри. Ние трябва да направим по-добри изводи от контрола. Не става дума само за възстановяване на паричите, на неправомерно извършените разходи, а да, примерно, отговорим и на въпроса какво да направим с червените сектори. Нашия доклад ще говори за разтоварването. Мисля, че този метод като цяло има силни страни, но има и свои слаби страни. При анализите на грешките, при анализа на проблемите трябва много по-целенасочено да действаме. Например, в селското стопанство декларацията за надежност 2% голям успех на Генерална дирекция селско стопанство, но ако се види, че в България и Румъния са 15 и 13% процента на грешките, а в Германия е само 0,3%, тогава се вижда как се стига до средната стойност от 2%. И че при нас хората са много недоволни, когато, например, Румъния иска да предложи комисар, който отговаря за селското стопанство. Така че известно упростяване е, бих желал също да има целенасочено действие, борба с слабите страни и този политически успех, който имаме в края на този период на сегашната комисия, във всеки случай трябва да продължим с тези успехи през следващата комисия, целенасочени мерки. Трябва да насочим своя поглед към сектори, които се взимат по-несериозно, например външната помощ, да не знаеме, например, какво става с паричните средства, бюджетни помощи, без да има обратна връзка, без че парите се изразходват така, както ние си представяме. Това са сектори, в които можем да се концентрираме през следващите месеци. За нашата политическа група това е голям успех. <clears throat> Ние сме изпълнени с кораж, но ме е ясно, че трябва да решим някои задачи. Благодаря. Благодаря. Господин Гая. Благодаря, господин председател. От моя страна голяма благодарност към Европейската сметна палата, към председателя Калдера за извършената работа, за документацията, която ни е представена на нашата комисия по бюджетен контрол. Вие ни, вие ни поставихте, показахте основните направления, в които трябва да се действа и много ценни указания ни давате относно това, на къде да насочим усилите си в нашата комисия по бюджетен контрол, за да стигнем до положителни успехи. И естествено е добре да знаем къде трябва по-задълбочено да работим. Вие ни препоръчвате от една страна подобряване на системата за надзор и контрол, от друга страна упростяване на а, правната система. Това звучи като квадратурата на кръга. Според мен подобряване на ефективността на системите за управление и контрол изисква по-интензивно е, проследяване, може би свързано с повече бюрокрация, но упростяването на правната рамка е по-добро приложение на средствата и по-малък процент на грешките е, при, при едновременно повишаване на прозрачността за из, къде се изразходват средствата. Ако постигнем това, би било чудесно, бих се радвал, ако ние а, докладваме за положителни примери, къде успяваме, как, ако се научиме къде функционира добре това <clears throat> и да говорим повече като комисия с държавите членки. Защото когато се срещна с а, хора, поставили заявления към по различни програми, обмяна на ученици, изследвания, когато говоря с тези хора, подали заявления, тогава чувам, или чувам упрека или оплакването, че документацията по тези заявления е дебела колкото телефонен указател. Например, учителите <clears throat> не се осмеляват да изготвят заявление, защото считат, че им трябва е, едно, един юридически консултант за тази цел. Тоест, опростяване, за да могат да изпъкнат в предимствата за гражданите на Европейският съюз, едновременно с това запазване на прозрачността и известно ниво на контрол, за да се изключат грешките. Всичко това много ме интересува. Звучи малко като квадратурата на кръга. Аз се занимавам по-настоящем с малка програма на Европейския съюз в а, училищния сектор. Ние сме федерална държава в Германия – И отделните провинции имат аргументи, че задълженията за изготвяне на документите по програмата са толкова високи, че разходите са толкова големи, колкото парите, които се получават по тази програма в провинция в Германия. Като бюджетен контролер човек се замисля дали това наистина е така. Ако се тегли чертата и се получава нула, Аз а, бих желал да подкрепа това, което госпожа Гресле каза и господин Магистрис бъдеще да се концентрираме върху това как държавите членки изразходват средствата. Според мен е, трябва да се концентрираме е, по, как се прилага контрола и доколко сътрудничат държавите членки и отговорността. Къде лошо се администратират паричните средства? изказването на господин Калас, че не насрещат това голямо воодушевление в държавите членки. Съгласен съм с това, но като депутат считам, че предизвиква възхищение при гражданите, които ни избират. Така че определени проблеми при определени държави членки, при определени проблем, е, програми са на лице и ние ясно трябва да работим по подобряването. Но и ясно да покажем къде са отговорностите и мисля, че по този начин ще свършим добре работата за Европа. Благодаря. Благодаря. Господин Кастас. Да, благодаря. Бих искал да започна с благодарности към господин Калдейра и неговия екип за добре свършената работа не само тази година, а и предходните. И не само за годишния отчет тази година, а и за специалните отчети, които изработва. Много са интересни. Благодаря и на комисар Карас. От графиката, като той ни показа всъщност, извадих един извод, а именно, че от 1994 до 1995 година нещата бяха много мрачни, а именно тогава нашият парламент и комисията по бюджетен контрол се бореше за това Еврокомисията да се задейства. Комисията Сантер управляваше тогава, може би си спомняте. Нещо друго, което се случи през същия този период от време, бе, че бе началото на подобрението на прогреса, чието плодове в момента събираме, именно благодарение на натиска на Европарламента. Нека да не го забравяме. Господин Калдейра трябва да си тръгне в без 15. Така че кратко и точно ще поставя въпросите, които ме вълнуват. Когато този доклад стигне до средствата за масово осведомяване, до средствата, с които се финансират тези средства и публикационни служби, четем в доклада, че 11% от общата сума е неправомерно изплатена. Моля да обясните точно за какво става дума. Дали добре разбирам? Дали, би доб... Дали е правилно да кажем, че 11% от фондовете са платени в повече, всъщност както и миналата година, тогава бяха 12%. И тези свръх 11% от какво точно са изчислени от 24 милиарда и 800 милиона. Това от тази ли сума е началната? В такъв случай става дума всъщност за 2 милиона. Както посочи преди малко господин и Маркакис. Правилно ли правя сметките? Ако е така, <laughs> то с сигурност средствата за масово осведомяване ще бъдат заинтересувани много от въпросната грешка и ще излезе на първа страница на всички вестници. 11% платени в повече. Това са 270 милиона всъщност, а не 2 милиона 700 хиляди. Огромна е сумата. Благодаря. Iš tikrųjų taip pat norėčiau prisidėti prie. Най-напред искам да подкрепя колегите, които благодариха на Сметната палата за представения доклад. Благодаря за положените огромни усилия в изготвянето му. Въпреки това, Комисията по бюджетен контрол трябва да се съсредоточи върху областите, в които възникват проблеми. Те са пет на брой. Най-вече сме загрижени относно Кохезионния фонд, след това транспорта, областта на научните изследвания, както и съществените грешки в тези области. Необходимо е днес да не забравяме миналото. Повечето от новите държави членки се присъединиха през 2004 година с напълно различен опит. По това време новите държави членки считаха, че разпределените от европейския бюджет средства трябва да влязат в отделна линия в бюджета като допълнителни средства, а не да бъдат включени в националните бюджети. Но има правила за това как трябва да се действа, как да се работи с тези средства, какви трябва да бъдат определените приоритети и така нататък. Днес новите държави членки е, работят на едно по-добро ниво, различно от преди. Относно упростяването на процедурите, напълно е, изразявам своето съгласие с колегите, които е, заявиха, че от една страна говорим за необходимостта от опростяване, а от друга за по-добър контрол и управление. В този контекст искам да задам своя въпрос. Кой ще отговаря за това? Държавите членки като такива по-настоящем не, са, не заявяват интерес в опростяването на процедурите, защото при опростяване а, тяхната отговорност ще стане по-голяма. От друга страна, на национално ниво всичко зависи от възможностите на всяко от националните правителства да приеме и оползотвори разпределените средства. Тоест, необходимо е да преразгледаме настоящата ситуация, както и процедурите, които са в сила знаете, че много често не успяваме да се разбираме помежду си. Имам предвид тълкуването на правилата от страна на служителите на Европейския съюз и, на, и от страна на някои национални институции. Може би днес трябва да помолим комисията да прости процедурата и в същото време да определи служители, които да отговарят за тълкуването на едно или друго правило. Това ще ни помогне да избегнем полагането на двойни усилия, ще получим едно по-добро разбиране на прилагането на съответните правила и ще избегнем риска да бъдем обвинени в неправилно използване на средствата. Господин Либерацки добре определи необходимостта от по-добри отношения между различните участници. Но веднъж след като проверим процедурите, не трябва да забравяме за миналия си опит, възоснова на който а, оперират държавите членки. Подкрепям и идеята, че пред... докладите, които се представят на държавите членки и различните комисии на Европейския парламент трябва да бъдат опростени. Необходими са опростени доклади, които ясно оказват цифри, проблеми, грешки. Тогава ние ще можем да действаме така, както се очаква от нас. Благодаря, госпожа Андрея. You, благодаря, господин председател. Аз също благодаря на всички членове на Европейската сметна палата, защото ако имаме значителна промяна в нещо, то това е качеството на доклада на Сметната палата. Когато говорим за надежността на отчетите, знаем, че Сметната палата заявява, че отчетите представят информацията а, вярно. Чудя се обаче защо а, Сметната палата не говори за вярно представяне. Ако разгледаме някои параграфи в отчетите, ще видим, че се говори за слабости в системите, които могат да окажат съществено влияние върху качеството на финансовата информация. Говоря най-вече за областта на авансовите плащания. Когато зададох въпрос на главния счетоводител, как комисията дали комисията е удовлетворена от пълнотата на информацията за авансовите плащания. Сега задавам отново този въпрос. Относно законосъобразността и редовността не съм толкова оптимистична, както прещеговорившите, защото в крайна сметка Сметната палата даде само ам, становище без резерви само относно 9% от бюджета. Говорим за това какво се случва през последните 5 години. Останалите 43% за тях има отрицателно становище и това е доста тревожно, най-вече тогава, когато трябва да, да говорим с дънакоплаците. Как да им обясним, че Сметната палата е дала отрицателно становище по 43% от бюджета? Как да им обясним, че техните пари са използвани честно? Не говорим за ефективност, дори не се опитваме да я контролираме говорим за това дали средствата са честно разходвани. Искам да запитам палатата дали според тях е разумно да продължат да се извършват авансови плащания в области, в които а, се наблюдава най-голям процент на грешките, като структурните фондове, кохез... кохезионния фонд и развитието на селските региони. Зададох въпроси на комисията относно увеличаването на авансовите плащания, но не получих отговор за причината за това увеличение. Притеснявам се за това, че авансовите плащания покриват именно областите с най-висок процент на грешки. Когато споменахте области, в които можем да намалим процента на грешките, не споменахте подобрението в планирането на бюджета. Когато се разглеждат парите, които не са били разходвани и нивото на авансови плащания, усещам, че има, разполагаме с голяма възможност да работим а, с едно по-професионално планиране. Така че да нямаме такива високи нива на авансови плащания и неизползвани средства. Благодаря. Е, благодаря. Давам думата на господин Оди и след това господин Калдейра, тъй като е, господин Калдера трябва да напусне след 20 минути. Благодаря. И аз искам, господин Калдера, да ви благодаря на вас и на всички финансови експерти от Сметната палата за тези толкова ценни документи, които изработвате и изобщо за качеството на цялата ваша работа, като извършвате независимо. Благодаря ви! Отново, защото благодаря и на комисията за нейните бележки за нейната информация. И аз искам да задам един въпрос. Дали сте регистрирали по, в вашата работа не само грешки, а и измама? Има специална агенция, която се занимава с борбата с измамите, това го знам, но искам и вас да ви попитам. Сега, данъчния съюз, който е от правомощията на Евросъюза, но се извършва на практика от местните администрации. От миналото лято всъщност от преди две години с последните разширения границите се разшириха. Дали е, администрацията, която работи в е, областта на данъчния контрол повишава митническите сборове. 25% от тези митнически сборове са за покриване на административните разходи, но качеството на митническата система, именно в тази област на митническите сборове е изключително важна, тъй като представлява един от източниците на собствените ресурси. Искам и нещо друго да посоча, а именно, че прекомерната бюрокрация понякога поражда грешките, за които тук говорим. Комисията не винаги прави тези процеси толкова тежки и бюрократични, не нарочно, а защото следва а защото следва законодателя и неговите текстове. Не мога точно да цитирам текста. На 29-та страница е във френския а, вариант. Сега наскоро имахме избори и резултатите не бяха кой знае колко блесящи. Така че комисията също носи известна част от вината. Комисията не бива само да се оправдава с изискванията на законодателя. Естествено, че законодателят създава правилата и законите, и че правилата и законите понякога са много сложни, и трябва да бъдат упростени, но и изпълнението на тези правила и закони понякога също се ръководи от съответни правилници, които са не по-малко сложни и объркващи особено когато трябва да се подават заявки за проекти в областта на развойната дейност. Там е просто джунгла. Искам да ви попитам, дали и вие споделяте това усещане, това чувство, че може да се подобрят нещата и може повече да се използват местните, националните сметни палати, да бъдат привлечени в тази област Лисабонският договор, който всъщност се основава на предходните учредителни отговори, ви авторизира като сметна палата да си сътрудничите с националните сметни палати там, където сметнете, че е необходимо. Дали не може вие да изискате от националните сметни палати документи, които ще бъдат по-стройни, по пълни като информация и ще ви са на вас по-полезни при изработването на експертната счетоводна оценка. 2007 година си спомняте, че приемането на бюджета бе болезнено и в доклада на Сметната палата, за разлика от регионалния, от Комитета по регионите, например, където само се произнасяте с да или не, дали може да разчитате от страна на съвета на подобен вид счетоводни бележки или там отговорът е само да и не? Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Калдера. Микро, микро. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Калдера за този отчет Не искам да повтарям това, което казаха колегите, но имам един специфичен въпрос. Сметната палата изготвя специални отчети относно относно целенасочността на европейската политика, тъй като европейците имат ниско доверие в Европейския съюз европейските институции трябва да се концентрират върху този въпрос. Дали действително политиките се а, преобразуват в цели, които биват постигани. Въпросът ми е във вашия годишен отчет е важно да има голям раздел за целенасочеността на политиките. Господин Калдера, имате думата за отговор. Благодаря, господин председател. Искам да започна я с благодарности за благодарностите, които ми бяха изразени на мен и на моите колеги. И разбира се, ще им предам. Ще бъдат особено доволни да получат това признание за работата си. Благодарение на техния труд, вие получихте този доклад. И Започвам с отговорите. Ние сме призвани част от нашите задължения е да работим заедно с останалите европейски институции и вярваме в сътрудничеството, вярваме и в неговото скорошно засилване и задълбочаване. Може би няма да имам възможност да отговоря точно и конкретно на всички поставени ми въпроси един по един, но ще се опитам да ви дам възможно най-изчерпателен общ отговор. Госпожа Андреас, искам само да припомня, че международните аудиторски стандарти – изискват от нас да планираме и изпълняваме работата си така, щото получените резултати да са разумни. И и да бъдат възможно лишени от грешки. С други думи, колкото се може по-малко грешки да има в нашите доклади. Дали те представят финансовото положение честно, смятам, че е така. Аз съветвам да се използват най-последните стандарти. А, втория въпрос, свързан с това, че се опитваме да направим квадрат от кръга, т.е. резултатност и упростяване. Ние не призоваваме за повече системи, нито за прекомерно голям контрол. Имаме достатъчно. Това, за което призоваваме, е да бъде по-резултатно това, с което разполагаме, защото когато системите бъдат по-ефективни, ефективни, то тогава нередовните плащания с времето ще намалеят. Последният пример е а, земеделието но дори там в миналото имаме примери, че разполагаме с възможности за упростяване. В областта на развитието на селските региони, кръстосано изпълнение и селско-стопански мерки, в миналото отново имаме мерки, имаме възможност за упростяване. Необходимо е нещата да бъдат толкова сложни, колкото е необходимо, а не повече. Необходимо е да се намали бюрокрацията, да имаме яснота по отношение на целите, да бъдем реалистични и да има прозрачност. Това са ключовите елементи, които, за които вече говорихме в дискусията в прегледа на, за прегледа на бюджета. За съжаление, Сметната палата не е законодателя. Законодателя на това са парламента и съвет. Защото, за това смятам, че когато разсъждавате за упростяването и ефективността, трябва да не забравяте, че именно тук се полагат основите. Относно идеята за размера на нередностите в, по отношение на Кохезионния фонд, когато се говори за измами, искам да кажа, господин Оди, в работата тази година, според последните цифри, които разгледах с нощи, открихме два случая. Два случая на подаване на информация, които предадохме на ОЛАВ, защото става дума евентуално за измама. Има писмена информация, която ние предадохме в този вид. Работим, много добре работим с е, ОЛАВ. Как да разтълкуваме тези 11%, за които тук говорим? Приканвам ви, ако обичате, да види, да препрочете. ТТ 124 страница 6 параграф. Ясно обясняваме за какво става дума. Нашият преглед, нашата заверка е върху общите възстановени суми от 24 милиарда и 800 милиона. Какво е значи дълг? Когато разгледате параграфа, който беше цитиран, виждаме 6.17. Имаме малка бележка под линия. Бележките под линия също са част от доклада и в нея се споменава, че тези 11% трябва да се ограничат до 24,8 милиарда, а не до 46 милиарда, което е, е цяла, целият размер за 2008 в тази област. Както казахме, ние разглеждаме плащанията за периода 2000-2006 година. Важна част от тях са авансови плащания за 2007-2013. Авансовите плащания са важни. Трябва ли да ги спрем? Това е въпрос, по който е, палатата не може да се произнесе. Има определени условия, свързани с авансовите плащания, а съвета и парламента се споразумяха да се увеличат авансовите плащания е, поради финансовата криза. Ако прочетете глава 3 и 4, ще видите какви са сумите. Тези условия са спазени Необходимо е обаче да знаем до каква степен ефективно са използвани средствата. И тук ще отговоря на господин Оди за сътрудничеството с националните одитни институции. Ние се надяваме да увеличим работата, която вършим в сътрудничество с тези институции, най-вече в областта на това как се изпълняват мерките по а, общия план за економическо възстановяване, както и в които можем най-добре да използваме своите ресурси. Следващия месец, през декември, ще обсъдим как да се увеличи това сътрудничество – Ще се радвам да отговоря писменно на други въпроси, за които не мога сега, на които не мога сега да отговоря. Господин председател, ако Знаете, че аз и моите колеги сме на ваше разположение. Ако има някакви въпроси, на този етап ще приключа. Относно определенето на съответните държави членки, мисля, че комисията използва по най-добър начин годишните резюмета, които се предоставят а, от държавите членки и които съдържат съответната информация. В тях се вижда как, как, какви са резултатите от дейността на, на държавите членки и комисията взема решение относно санкциите и финансовите корекции. Нашата мисия не е да даваме отчет пред вас за това как отделните държавни, държави членки се справят. Нашето задължение според договора е да се отчитаме пред вас за цялото, цялостното изпълнение на бюджета на Европейския съюз. Необходимо е да има разграничение и разбира се, не можем да пренебрегнем факта, че 80% се управляват от администрациите на държавите членки. Последната забележка, с която ще приключи господин председател е, че смятаме, че разполагаме с златна възможност с преразглеждането на финансовия регламент, с новото развитие на бюджета, с преразглеждането на новите финансови перспективи след 2014 година, да постигнем по-добро опростяване, да определим по-добре целите на политиките и добавената стойност на средствата и фондовете на Европейския съюз. Това ще бъде важна задача за комисията и този парламент в неговия мандат. Благодаря за вниманието.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 Il dibattito continua perché eh, ci sono, deve poi dopo rispondere il commissario Callas. Nel frattempo ha, preso, ha chiesto la... Комисар Калас, имате думата за отговор, но преди това Геяс, заповядайте. Благодаря, господин председател. Бележките, които искам да направя, не се отнасят до господин Калдера – и другите членове на Европейската сметна палата. Това са две бележки, които искам да направя. Едната бележка е следната. По предварителните плащания. Не бях в парламента, но колегите ми обърнаха внимание, че тази система за авансови е, плащания е желана от парламента като реакция на финансовата и економическа криза. Целта е на държавите членки бързо да се предоставят средства за а, е, мерки по преструктуриране, които се надяваме, че ще бъдат извършени. Това не значи, че всички средства трябва във всички посоки да се насочат и да бъдат а, просто изразходвани, а означава, че това е една целенасочена мерка, желана в парламента за справяне с кризата. Това е важно да се знае, особено когато след обяд може да се срещнем с представителите на медиите – и възникне дискусия. Втората бележка. Искам да обърна внимание още веднъж, че в дебата вероятно ще има една полезна точка – за структурните фондове сме взели решение за смяна на регулациите в новият период на насърчаване и трябва да погледнем и да видим, че в случаите на Кохизионния фонд да постигнем подобрения с променените процедури по регулациите. за да подобриме полезността на мерките. И последната точка се отнася за комисията. Моите сътрудници чрез случай, чрез абсолютна случайност попаднаха на една процедура по консултиране на Европейската комисия от заинтересовани лица – Тези, с които дискутирах в миналото по тази процедара, обръщам внимание писменно, че до 8 декември в рамката на тази процедура трябва да представят своите предложения. Аз често попадам, че тези заинтересовани лице лица, лобистите, например, които са включени в списъка на лобистите, не са информирани за тази процедура по консултиране. И искам да знам каква е причината. Благодаря. Да, това са много въпроси. Е, както към Сметната палатка, така и към Европейската комисия, към господин Калас. Ще му дам думата. Говорено беше по някои аспекти, по въпроса, по които говориха колегата Либерацки, доколко комисията е в състояние действително да покаже сила спрямо отделните държави членки. Беше казано, че има транс, а, прозрачност и това всичко е в интерес на гражданите. Господин Гайер също обърна внимание. Това господин комисар има думата сега. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента. Благодаря за добрите думи по отношение на комисията. Няколко са важните неща. Най-напред, е, действително, въпроса за държавите членки и това как да се подобри управлението. Искам да кажа, че в е, нашия доклад, който представих миналата седмица, има много резерви относно конкретни държави членки. Така че упоменаването им се превърна в реалност, докато преди 9 години това беше рядкост. Въобще не се споменаваха държавите членки от наша страна. На второ място Сметната палата също определи голяма част от грешки, открити в Испания, Италия, Португалия и Обединеното кралство или Англия, за да бъдем по-точни. Така че това от упоменаването на отделните държави членки е едно нещо. То трябва да продължи в определени от своите аспекти. То е промяна на културата и е много, беше много изненадващо преди 4 години, когато аз самия се противопоставях изключително силно в това да се упоменават отделни държави членки, в който и да е документ, включително и документ на Сметната палата. Относно управлението, много важни са годишните а, доклади. Как да подобрим законодателството и законодателната основа. Знаем, че годишните доклади и обобщения се основават на институционално споразумение и финансовия регламент. Тук стигам до една а, голяма за нас възможност, която беше спомената от а, председателя Калдейра в, в последните му бележки. Дискусиите за перспективите пред бюджета ще започнат съвсем скоро. Те ще бъдат придружени с дискусии по финансовия регламент и трябва да отразят развитието от страна на комисията на предложения за окончателно решение на парламента и съвета. Това е една огромна възможност. Що се отнася до упростяването, бяха споменати твърде сложните правила и разбира се, мога отново да цитирам господин Калдера, който каза, че упростяването има своите граници. Определено разполагаме с определени възможности. Служителите са ентусиазирани, но най-важното е през периода 2002-2006 година имахме 545 програми. Всяка програма има своя собствена, собствено законово основание. Инициативата не беше на настоящата комисия. Тя беше в Генерална дирекция по политиките. След това тя беше представена на парламента и съвета. Определенето на новите перспективи за бюджета а, трябва да включват намаляване на броя на програмите. Новите програми трябва да бъдат по-прости, например в областта на селското стопанство. Да, там бяха положени много усилия за подобряване на контрамеханизмите. Бяха постигнати много добри резултати в традиционното финансиране на селското стопанство. Но проблема всъщност е развитието на селските региони и въпросът е как да бъдат определени целите там. Председателя Калдейра и много от членовете на тази комисия споменаха, че ако държавите, които са най-големите платци към евро... бюджета на Европейския съюз, това не е много правилно разделение, но все пак. Знаем, че всяка държава плаща своя дял към бюджета на Европейския съюз. То, те питат къде отиват тези пари. Необходимо е да имаме суми, които се предоставят на държави членки или отделни реги... региони. Хората продължават да питат къде се насочват тези средства. Необходимо е да се определят цели. Понякога това е твърде сложно. Програмата понякога, съответната програма също ем, създава предпоставки за такава сложност. Така че моето основно предложение е е следното. Ние ще го обсъдим, разбира се, и в комисията. Та предложението ми е да се определи рамка от правила, но да останат целите на политиките. И ако разполагаме с огромно количество средства и голяма част от бюджета се разходва за различни субсидии и безвъзместна помощ, което не е случай в националните бюджети, то а, цели са необходими. Данакоплаците ще продължават да задават въпроси къде насочваме средствата, дори и ако няма никакви грешки. Защото за съответните региони се предоставят средства, не се поема отговорност. Държавите членки започнаха да следят отблизо контрола, който се упражнява това е много важен проблем, защото ние определяме съответните изисквания. А, оказа се, че в някои области е необходимо да се положат огромни усилия, за да получим становище без резерви. Това беше основното, което исках да кажа. Подчертавам че а, има много добро сътрудничество между парламента и комисията, което трябва да продължи и за в бъдеще по отношение на тези предложения, но с откриването на дискусия по отношение на бюджета и бъдещите перспективи за бюджета и за финансовия регламент, отново ще се сблъскаме с тези въпроси. Многократно бяха споменати авансовите плащания. Те винаги представляват риски, това е ясно. Ако се а, изплащат такива средства авансово, трябва да сме сигурни, че ще има резултати, ако нещо се обърка, неправомерно изплатените суми трябва да бъдат възстановени. Всичко това е свързано с откриването на нова програма, както и с липсата на забавяния в съвместното финансиране. Държавите членки не трябва да съдържат средства. И на последно място беше спомената и финансовата криза. Комисията се опита да подпомогне бедстващи страни, региони, бяха създадени програми за предоставяне на налични средства, така че ние няма да възпрепятстваме такъв процес. Това обаче не означава, че правилата са се променили или пък, че правилата за добро управление ще бъдат намалени или също променени. Необходимо е да се обърне съответното внимание и с тези бележки исках днес да заявя и отново подчертавам, че този процес, че процесът на освобождаване от отговорност започна още миналата седмица. Всички комисари с радост идват тук и дават необходимите обяснения – Това е нашата работа и ние поемаме съответния ангажимент и отговорност. Благодаря. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, да, все пак има. Господин Ауди има думата. Да, благодаря. Както казах преди малко тук и на господин Калдера, не мога точно да разбера защо доклада, който е изработен на 25 и 26 септември, доклада на Сметната палата имам предвид, стига до нас на 10 ноември. Аз мисля, че в момента, в който доклада е подписан, става всъщност използваем и трябва да е на разположение на всички. Е, докладите на Сметната палата е още по-страшно от мемуарите на Жак Ширак, както казваме ние в Франция. Всички ги чакаме и в момента в който се публикуват, всъщност стават наше общо благо. Благодаря. Да, съгласен съм с вас, господин Роди. Но знаете, че след преговорите в Сметната палата и Сметната палата е на мнение, че е по-важно, и беше казано вече това, да сътрудничим с медиите. Ние получим последната минута това. Сметната палата счита тази работа с медиите за особено важна. И за това Сметната палата поиска директно да представи тук отчета и е, пред медиите също. Комисията трябва да е в състояние да проведе един широк дебат, без да се броят минутите, е, тъй като председателят на Сметната палата трябва да се срещне с медиите. Следващата година ще се опитаме някой ден по-рано да получиме това. И още една бележка. Да, аз по въпроса за пресата не бива да позволяваме нашите аудитори да дават пресконференции. Това е последното, което трябва да позволим. Да, действително. Добре. Който ние няма да отидем на пресконференцията, а трябва да работиме, но на следващото заседание ще бъде на 2 декември. Благодаря на всички.